човешките права в Русия. Въпреки всичко, точките залегнали в дневния ред са много интересни. Неща. Пред, преди, преди 20 години в Китай се случиха събития, които трябва да отбележиме. А, плюс това се чества и годишни на, на, комунист, на Комунистическата партия и по този случай са въведени много мерки за сигурност, включително и ограничения за достъп до интернет. Много противозащитници са били арестувани. А, наредено им е било да се да напуснат Пекин тези, които а, са отишли в столицата с цел да демонстрират, а, е, а, са били изп, изпратени обратно в а, провинцията, така че трябва да а, настояваме пред Китай да се подобри положението с човешките права. Това са събитията, които са маркирали тази 20 годишни на Сега. Сега минаваме към а, първата точка, която са въпроси. Пет въпроса а, са зададени и а, това са въпроси към комисията и отговорите на комисията. Имате ли какво да кажете? Нещо допълнително по този въпрос. Е, Първия въпрос е, е зададен от Барбала Лохбилер и става дума за детския труд. Госпожа Лохбилер... пита за доклада, който комисията беше обещала. По принцип трябваше да бъдем информирани за резултатите, от които са а, получени, постигнати преди лятото, но а, изглежда, че има някакво закъснение, така че тя настоява да се е, да се направи доклад, а не да получаваме неофициални документи. Благодаря. Благодаря. Аз съм е, ръководител звено в Генерална дирекция търговия и ние координираме този доклад. Това бе отразено в заключенията на съвета от май 2008 година. Няма конкретна дата зададена като краен срок на този доклад. Все още е, се работи по него. Формата на доклада също е отворена. Е, вече имаме готов е, проект от доклад и е време да се вземе решение как точно да го оформим. Един аспект е сегашната ситуация, разбира се, парламента, новия парламент и е необходимо да стигнем до някои заключения по важни въпроси. Ще работим за изграждането на един документ, който ще даде възможност да водим дискусии, а не просто да правим заключения и препоръки с него. Както казах, в напреднал етап от развитие на този доклад сме и в рамките че, е, в рамките на мандата на комисията се надяваме, че ще можем да бъдем готови с доклада, както и с възможните следващи мерки, които следва да се предприемат по отношение преодоляване е, ситуацията с детския труд. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Благодаря. Благодаря на комисията. Може би госпожа Лохбилер би желала да зададе уточняваш въпрос. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, бих искала да се осведомя следното. Защо трябва те първо да се взима решение какъв ще бъде формата на доклада? А според мен това щеше да бъде просто едно комюнике, а не официален доклад. Документ, който би уточнил обстановката, а не нещо сложно. Може ли комисията да ни даде по-конкретен отговор? Благодаря. Благодаря, благодаря за този уточняващ въпрос. Мисля, че ясно казах формата на доклада, дали ще бъде комунике, работен доклад или някакъв друг вид документ, зависи от редица фактори. Първо по естество, какво е отразено в доклада. Дали той е аналитичен, дали е отворен за дискусия, тогава вече работният документ е по-добър формулят. Ако обаче се предават някакви препоръки, тогава комунике е по-подходящ е, формат. Разбира се, има и други бюрократични въпроси, свързани с броя на страниците, процедурите, които са необходими да се приеме доклада. Но основното е материала по същество, който ще съдържа доклада. Това ще оформи и съответно видео му. Благодаря ви. Благодаря. Отговорихте на въпроса. И надяваме се, че скоро ще получим и отговор по-нататък. Кристиян Дар, ситуацията в Миянмар. Това е следващия въпрос и плановете за парламентарните избори следващата година. Комисията какво мисли? Свободни и честни ли са тези избори според комисията? Може ли така да ги приемем? И какви действия би предприяла военната хунта? Какво мисли комисията по този въпрос? Бихте ли отговорили? Благодаря ви, госпожо председател. Все още няма избирателен закон, който да определи а, рамките на, а, сам, на самите избори, нито за кандидатите, нито за регистриране на партиите за тези избори. Затова все още твърде много е трудно да видиме и да имаме мнение още от сега. Затова комисията все още смята, че е нецелесообразно да се произнесе по а, е, а, е, условията за провеждане на изборите. Същевременно обаче правиме всичко възможно в тези избори да участват всички а, е, заинтересовани страни, така че е, комисията провежда критичен диалог с е, властите в Миянмар за освобождаване на всички политически затворници и за, е, за това да се даде право на свободен израз на всички. Сигурен съм, че предполагам, че господин предам има допълнителен въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Очуд... Очудвам се малко, така не... Очудих се на, по, по, на оценката на комисията. В крайна сметка, моя въпрос е следния. Бирманската конституция ограничава възможностите хора, които са женени, примерно, за чужденци, да имат право да поставят кандидатурата си за това да кандидатурата си за е, избори, да бъдат избрани. Така че, как... мислите ли, че след като Конституцията поставя такива ограничения, избирателният закон ще има по-широк обхват? Мисля, че това не може да бъде така. Аз мисля, че комисията би могла да ви отговори на този въпрос, щом имате конкретен въпрос по Конституцията. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, Конституцията, пред, в Конституцията е записано, че лица, женени за чужденци, нямат право да, се канди... да подадат кандидатура, за да бъдат избрани като е, държавни глави е, предполагам, че става дума за госпожа Сочи, за това имате предвид. В момента обаче е, няма закон, който да изабранява по принцип да постави кандидатурата си или да гласува. Благодаря ви. Нека да минем към следващия въпрос. Разбира се, Миянмар и предстоящите избори ще продължат да бъдат на девен днес. Сега, въпрос на госпожа Бреполс относно палестинските деца и това, че те са много често арестувани, въпреки че са малолетни и хвърлени в затвора. Това е в нарушение на Международната конвенция за правата на децата. Може ли комисията да отговори по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Да, и вчера имахме възможност да засегнем този въпрос, макар и бегло. Мога да кажа следното. Европейската комисия напълно споделя тревогите, изразени от е, уважаемите депутати на Европейския парламент по отношение ситуацията на израелските деца, е, на палестинските деца в израелските затвори. Това е тема, която се дискутира с Израел на различни нива, особено в контекста на групата за човешки права, които се срещнаха е, на едно заповедно заседание на 3 септември. Още веднъж се повдигна този въпрос по-настоящем. Мога да ви кажа, освен това, че комисията отстоява мнението, за възрастта на задържаните, а именно 16 годишни затворници, това не е в съответствие с Международната конвенция за закрила на детето. Разбира се, различна е националната законодателна обстановка в Израел, което 18 години под 18, което означава, че задържането на деца в Израел, независимо по какъв смисъл и буква на закона, децата са в изключително уязвима ситуация и тя тази ситуация не отговаря на изискванията на международното право. Израелците обясниха, че на 28 юли, например, на западния бряг военнокомандващият и е издал заповед за арестуване на малолетни и има специална юрисдикция за малолетни и от септември 2009 година тя трябва да влезе в сила но критиките остават въпреки тази заповед, която отменя предишната ситуация. Въпреки всичко това, децата се разпитват, когато на разпита не присъства нито представител на семейството, нито адвокат. Комисията по изтезанията на ОНН, ООН изисква да има видеозаписи на тези разпити, но и това не е изпълнено до този момент. Доколкото комисията е наясно, в края на а, юли 342 палестински деца са задържани от Израел. 42 по-настоящем са между 12 и 15 години. Всичко това представлява наистина сериозна тревога, имайки предвид и предходящите събития. Европейската комисия и съвета прилага нови насоки за децата, които се намират в обстановка на конфликт, а това палестинските територии всъщност са част от целите на тези насоки. И заедно с ръководителите на мисии ние сме създали специален план за действие, за да може по места да се разрешават тези проблеми. Следователно ще действаме не само а, съвместно с ООН и техните агенции, но така и с структурите на Палестина и Израел, за да може наистина да се помогне на децата в този много специфична конкретна ситуация и ще продължим да се обръщаме към Израел с настояване да се спазват международните конвенции. Благодаря. Е Благодаря ви. А, сега нека да чуем заключителния въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Аз е, благодаря на комисията за доста пълния отговор. Вчера ни обсъдихме въпроса при закрити врата, но все пак е, остават въпроси без отговор. Е, по наш, в нашия подкомитет по правата на човека ние е, е, приехме становище и че приехме миналата година в парламента, че на 8-я съвет по асоцииране между Европейския съюз е, между Европейския съюз и Израел. Тази подкомисия беше заменена, тази работна група по човешките права беше превърната в пълноправен орган. Е, и, обаче ни беше казано, че това не може да стане. Няма достатъчно свян в взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел. Бих искала да знам как ще бъде създадена тази официална комисия. И освен това, в резолюцията на парламента е, при административното задържане ние искахме е, спазване на някои минимални правила. Радвам се, че комисията потвърждава, че е, съвместно с нея една година по-късно установяваме, че няма никакъв напредък. Тъкмо обратното, децата е, продължава да бъдат изправени пред военни съдилища като пълнолетни, така че тези стандарти изцяло се отклоняват от е, начина по който биват третирани израелски граждани. Няма е, никаква правна защита, няма подкрепа от страна на членове на семейството, няма видеозаписи. Понякога продължава по те са задържани по 3 месеца без дело и дори без обвинение. Е, така че е, бих искала все пак да подчертая, че това противоречи на всякакви норми на международното право и комисията трябва да отбележи това. Е, трябва да направи всичко, за да се търси решение. А, а, искам да попитам секретарията на комисията дали не трябва да поискаме от председателя на парламента да напомни тази резолюция, дали да не бива да я напомни на израелските власти. Защото ако няма отговор, не може да се очаква никакво подобрение на ситуацията. А, всъщност, господин Тиманс може би ще отговори на заключителния въпрос. Благодаря, госпожо председател. По отношение на първият аспект, а именно създаването на подкомисия. Европейския съюз предложи това на Израел. Израел отказа и по-скоро пожела една по-широка адаптация на структурите на комисиите, ако мога така да кажа, по смисъла на двустранното сътрудничество, може би в контекста на преговорите на по-развитите взаимоотношения. Това може да се случи, но както знаете, че това засилване на взаимоотношенията бе задържано от войната на Газа насам през месец януари. И поради това по настоящем ние работим именно с тази неформална работна група по човешките права. Искам да ви уверя отново, че този проблем, свързан с децата, задържаните деца в израелските затвори, независимо дали административна причина или наказателна се е повдигал и ние сме много твърди в нашата позиция и отново ще я повдигнем на още по-високо ниво, не само на ниво работната група, но и на по-високо ниво в структурите на според споразумението ни за сътрудничество. Що се отнася до изпълнението на резолюцията на парламента, Разбира се, парламентът трябва да вземе решение какви ще бъдат следващите действия по отношение на Израел. Но искам да призова вашето внимание към една среща на комисията на ООН 20, 20 е, май 2009 година, комисията срещу изтезанията, изслуша доклади на граждански организации, които бе оказано как децата са разпитвани без родител, без адвокат. По-рано споменах това. Комисията изразява своята тревога, за обвине, че обвиненията са около 700 а, деца годишно, срещу 700 деца се завеждат а, обвинения. И 75 а, от тези случаи разчитат единствено и само на признания, които да послужат като факти при обвинението. А, както вече споменах, тази нова военна заповед цели да се създаде детска юрисдикция, мал, за, юрисдикция за малолетни. Трябваше да се случи от септември тази година, но нямаме обратна връзка как се изпълнява. Може би по-късно в хода на годината ще бъдем в състояние да ви запознаем с тази информация, а именно дали тази система за юрисдикция за малолетните е ефективна. Съжалявам, мога само да повторя казаното по-рано от комисията. Комисията споделя тревогите и ние ще продължаваме да отделяме специално внимание и ще обръщаме внимание на израелските власти на този проблем. Благодаря ви. Благодаря, господин Тиманс, Благодаря. за уточнението. Разбира се, това е един много добър пример. Въпроса на госпожа Бреполс как съществуват проблеми, свързани с изпълнение на споразумение, резолюция за човешките права и трябва много внимателно да се следи всичко това. Четвъртия въпрос е от Дейвид Мартин. Дълго широко е зададен, а именно какво комисията е изпълнила по отношение на човешките права в Колумбия? You, Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм Кристоф. Аз отговарям за отношенията с Колумбия. Когато става дума за положението на правата на човека в Колумбия, нека не забравяме откъде сме тръгнали. Властите в момента направиха много усилия за налагане на върховенството на закона и борба срещу наркотрафика, борба срещу незаконните групи. По принцип, така като че ли показателите са се подобрили и в областта на човешките права. Европейския съюз много, многократно е изразил своята подкрепа към е, колумбийските власти от 2007 година насам. Въпреки това обаче, разбира се, тази подкрепа е, е поставена под условия и има много отрасли, в които все още е, не е постигнато много и които будат загриженост. Положението на правозащитниците, положението на местното население, индианското население. Подобрение на условията за живот, на условията на по принцип условията за спазване на човешките права е на дневен ред в диалога, който ние возим с колумбийските власти преди няколко месеца започнахме диалог по човешките права с Колумбия. Второ, второто заседание е, в рамките на този диалог ще се проведе след няколко месеца. В рамките на този форум ще обмениме опит и информация и ще предвидиме известни мерки за техническо сътрудничество. Въпроса с човешките права се, се поставя и в рамките на политическия диалог на най-високо равнище. Що се, що се отнася до а, интервенцията на, на място, ние Призоваваме да се, да се вземат съответни мерки за защита, закрила на най-уязвимите слоеве на населението, правозащитници и представители на синдикатите, които многократно са били а, жертви, на, включително на убийства. А, призоваваме също така да се проведат бързо разследвания и виновниците да бъдат а, наказани. Вас а, а, ключов елемент от а, нашето сътрудничество в рамките на инструмента за е, стабилност е, са, са предвидени мерки, които да е, позволят достъпа на жертвите и на най-уязвимите слоеве на населението до правосъдие. Така че Мога да ви кажа, че това е една тема, един проблем, на който отдаваме огромно значение и който ще продължи да бъде в обсега на вниманието ни и в близките месеци. Може би господин Мартин иска да зададе допълнителен въпрос. Um, Благодаря на комисията за дадения отговор. И се радвам, че тази тема се намира високо в дневния ред на комисията, но Вярно е, че напоследък Колумбия има подобрение в правната система по отношение а, не спазването и престъпленията за, срещу правата на човека. Но не разбирам как все още в Колумбия никой не се чувства сигурен. А, синдикалисти, обикновени хора, активисти биват убивани и за това не се водят никакви а, наказателни процеси. Това със сигурност е неприемливо. Е, да, е, Колумбия има полза от, и от е, системата на преференции на Европейския съюз. Разбира се, има клаузи за повишаване стандартите на пазара на труда. Струва ми се, че нещата там се развиват добре. Но не искам да кажа, че системата трябва да се оттегли от Колумбия, но мисля, че комисията трябва наистина да продължи в насока много по-активна, именно да разследва как се развива Колумбия, за да реши как по-нататък ще се предоставя тази система. Благодаря на господин Мартин. Това е един много важен въпрос по отношение на инструментите, които се използват за политиката на търговия, която в момента може много да помогне. Може би комисията би желала да отговори на този въпрос. Благодаря. Не мисля, че а, е, ние някакси не обръщаме достатъчно внимание или се крием от а, е, проблемите, а именно затруднената обстановка в економиката на страната. А, е, обаче, би трябвало да знаем, че наследството на вътрешните конфликти в Колумбия е огромно и оказват огромни трудности при справянето с последствията от това, включително за уязвимите групи, синдикалистите, правозащитниците, е, има изключително много убийства и на обикновени граждани и, незакон... и, и е, ненаказуемостта стига до 90%, ако мога така да кажа. Каква е тенденцията? Тенденцията е към повече обвинителни актове, които сега са много малко като процент. Една от целите на нашата програма за сътрудничество е да се подкрепя съдебната система, за да може именно да се увеличат тези обвинителни актове. Освен това, оказваме натиск на правителството да има повече превентивни мерки и да засили своите програми за защита на населението, за да покрият хиляди хора. Струва ни се, че хората, които са под закрила официална, Е, вече са в по-голяма сигурност, защото нямаме случай, който да има а, е, убит от попадналите в тази система. Ние много внимателно дискутираме, наблюдаваме, а, е, водим дискусии с а, правителството в Колумбия, за да видим как могат да се подобри обстановката там. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за отговора. Сега бих искала да задам въпрос от името на господин Казак е, във връзка с е, състоянието на е, лагерите в Ирак и за състоянието на човешките права там. Бих искала първо да чуя отговора на комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията споделя тревогите на уважаемия член на парламента във връзка с положението в Басра. Положението там е изключително сложно е, комисията следи отблизо развитието, обаче нейните представители нямат никакъв достъп до лагера Ашрат. Той се намира на границата с Иран. От януари 2009 година е, правителството на Ирак изцяло пое отговорността за сигурността в този район е, след американските сили, но е, това разбира се не предполага, че трябва да има е, промяна в е, отговорните органи във връзка с ключовите стандарти за защита на е, хората, които се намират в лагера. Това, което разбрахме е, за това, което се случи през юли, се базира на трети източници. Както вече казах, ние нямаме достъп до лагера и за това се базираме на доклада от Върховния комисариат по човешките права. И в този доклад се казва, че опитите на иракското правителство е, да влезат в лагера е резултата 11 е смъртни случая и много ранени. И подобна трагедия естествено изисква официален отговор, защото е, хората са задържани без обвинения по повече от два месеца и това е недопустимо. От друга страна, Ирак е суверенна страна и нейните сили за сигурност имат задължението е, да спазват закона и да го прилагат. Но това всъщност е нещо като инклав, този лагер е инклав вътре в страната и не е пряко е, под управлението на правителството. Ето защо е, много е важно е, да има по-добър ред, за да се възстанови нормалността на страната като цяло, която толкова е пострадала. Но иракските власти трябва да изпълняват своите задължения, като спазват човешките права и международните задължения. Европейския съюз има възможността да почертае това е, пред е, иракските власти на министерско ниво на последното заседание е, на тройката и на 24 септември беше повдигната въпроса за, кам, за лагера в Ашрат. На друго ниво е, ние оказваме помощ на Ирак е, за засилване на човешките права и освобождаване на политическите затворници, като разбира се се спазва закона. Ние Имаме различни версии за това, което действително се случило в лагера Шрат през юли, е, съобразно това, което казва иракското правителство. Е, всъщност това се дължи е, на желание да се осигури сигурността на този район, който е част от суверенната територия на Ирак. Ние ускорихме ние, ние отново изпратихме послание до Иракското правителство, че не може да се установява сигурност, като се нарушават човешки права. Ние продължаваме битката на този фронт, обаче положението е изключително сложно и трудно е да се направи оценка възоснова на конкретни факти. Благодаря ви, господин Тимас. Може би господин Козак иска да зададе уточняващ въпрос. Да, благодаря, госпожо председател. А, благодаря на представителя на комисията за така изчерпателно поднесената информация. Наистина а, това, което се случва в лагера Шраф още от а, началото на годината е изключително тревожно. Това е класически пример за това как невинни хора страдат, техните права се нарушават по изключително драстичен начин в резултат на геостратегически и геополитически уреждания на сделки между две съседни страни. Но това, което мен ме а, впечатли, така което ме а, потресе изключително много е, когато наблюдавах кадри от навлизането на иракските войски в лагера Ашраф и изключително бруталния начин по който това се осъществи и бездействието, което, беше, е, което наблюдавах аз на кадрите от все още намиращи се тогава и американски войскови подразделения. Смятам, че това наистина не бива да се... Просто и международната общност трябва решително да се изправи срещу този пример на драстично нарушаване на човешките права. Аз се радвам, че госпожо председател, вие, когато вчера направихте вашите съобщения, сте поели инициативата да напишете писмо до министъра на външните работи на Швеция и до Върховния комисар по правата на човека на ОНЕ за разполагането на наблюдател, на екип от наблюдатели на Обединените нации в този лагер. Мисля, че ако това нещо стане, това все пак ще бъде някаква възможност за, за конкретен поглед и така респект от страна на иракските власти, когато такъв един екип на Обединените нации бъде разположен. Надявам се и предзвавам и комисията да подкрепи тези, тази инициатива и това усилие, защото ние не можем да останем безучастни към трагедията на хората в Ашраф. Благодаря. myös varapuheenjohtaja Andrikkiinen ja minä olemme lähettäneet tästä asiasta Много благодаря. Искам да кажа, че е, заместник-председателя също участва в този процес, така че действително има елемент на въпрос, свързан с правата на човека. Господин Казак много ясно посочи в своя въпрос. Е, обстановката просто се влушава. Остава ни малко време. Може да зададем още два въпроса към комисията. Но много ви моля те да бъдат кратки. Минута или 30 секунда. Господин Стивенсън ще бъде първият. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да говоря. Като председател на иракската делегация взимам думата конкретно по този въпрос и искам да споделя нещо с вашата комисия. Говорим за лагера Ашраф, в който е има около 3500 мухаджедини беженци. Те са невъоръжени, повечето от тях са жени те наистина нямат а, е, е, никаква сигурност. Те са се интегрирали с местната общност и имат подкрепата на местното население в Северен Ирак. И индивидуално или колективно а, е, са, имат гарантирани права, както каза господин Казак, от а, американските военни и по смисъла на четвъртата конвенция на Женева имат пълен статут на беженци. Те въобще не са били никаква заплаха към сигурността на Ирак или суверенитета на Ирак. А съседен Иран – всъщност, където те представляват основна опозиционна група. И именно иранците оказват натиск върху правителството в Ирак да вземат контрол върху това място. И аз мисля, че иранците всъщност именно е, настояват тези 36 съдържани да бъдат в затвор, да бъдат депортирани обратно в Иран, където със сигурност ги очакват изтезания и екзекуция. А, тези всичките 3500 хора, които живеят в а, а, лагеря в Ашраф, дали също не са изправени пред подобна смъртна опасност? Съществува потенциал от огромна катастрофа. Непрекъснато предупреждаваме за този проблем вече месеци наред, може би повече от две години. И имаме голяма резолюция, април месец парламент прията е по този въпрос, обаче въпреки всичко тя се игнорира от ира... иракските власти. Имаме и е, решение на съда по отношение на е, пускане на свобода на тези 36 задържани. Техните собствени е, присъди, решения на съда всъщност са е, пренебрегнати и 64 дни те все още са задържани и е, те са, след тези 64 дена главна стачка, те продължават да бъдат там, така че мисля, че трябва още по-ясно послание да отправим към Ирак и властите там. Благодаря, господин Стивенсън колегоita puhumaan. Като председател на срещата искам да ви кажа, че аз помолих колегите нали, да бъдете по-кратки във вашите бележки, но тук разбирам колко са сериозна темата и колко са силни чувствата ни. Но както вече казах, нямаме толкова много време, така че трябва да, да преминем към Шри-Ланка. Господин Атар Мутанто, господин Сенклер са следващите ни ор- оратори. Госпожо председател, бих искала да задам един въпрос. относно декларацията за забрана на достъп. Какво всъщност? Какво а, е, смятате да предприемете, за да може да бъде предоставен достъп до лагера? Благодаря ви. Благодаря ви за този много кратък въпрос. Вие наистина сте добър пример. Госпожа Синклер. Да, не мога да. Благодаря. Искам да благодаря за госп... на господин Казак, е, че въведе този много важна тема. И наистина DVD е, записа с е, мъченията бяха наистина страхотни много ни тревожи този проблем. Ще бъда съвсем кратка, защото повечето от бележки вече бяха изказани от моите колеги, които имах намерение да споделя с вас. Както разбирам, гледната точка на комисията, да, Ирак е суверенна държава, което много затруднява обстановката. Но какво можем да направим? Е, много и ясно да изкажем своята позиция по отношение на нашите приятели в САЩ. Благодаря, господин Килър. Бих искал да ви благодаря за тази възможност да се обърне внимание върху положението в лагера Ашрат. Представителя на, отговора на представителя на комисията е неудовлетворителен, защото не можем да се извиняваме с това, че положението е изключително сложно, както той каза. Нашата резолюция е ясна. Е, това е трагична ситуация на човешките права. Става въпрос за 36 човека на които е било наредено от съд в Ирак да бъдат освободени това не е станало и за това ние трябва да е, действаме незабавно и като член на делегацията за Ирак от години насам, миналата година аз посетях лагеря Шрат с трима колеги от Европейския парламент и мога да ви кажа, че това е модел е, за лагер за беженци, е, който се насочва към демократични промени в Иран – и всъщност е, е, тези хора е, първи съобщиха за тайната за иранската ядрена програма на света и трябва да им бъдем благодарни, трябва да направим всичко необходимо, за да им помогнем. Да, ние, както, както по другите въпроси, е, може би трябва да чуем отново отговора на комисията. Комисията иска да отговори. Обстановката е на като тази трудно може да намери наистина пълен отговор. Но на 24 септември новата тройка в среща с Ирак повдигна този проблем отново. Включително и въпроса с спускането на свобода на тези 36 затворници, които, за които има решение да бъдат освободени. Но както госпожа Синклер посочи, трябва да повдигнем този въпрос на вниманието и на американците. Трябва да се разследва този въпрос. Но що се отнася комиси... до комисията, ние трябва да разчитаме на, разбира се, Върховния комисариат – и на тяхното становище, които имат е, необходимите организации и структури да се справят с подобна обстановка. Ние не споделяме изцяло мнението, че това е един на наместа в лагера за беженците ще всъщност подпомогне демокрацията в Ирак. Трябва наистина да се действа много внимателно, защото съвсем доскоро имаше лица, които бяха в списъка на терористи на Европейския съюз. Аз съм, разбирам, че определени лица също са в списъка на терористи на САЩ. Така че тук има много противоречиви въпроси, трябва да се има предвид това. Но освен това не бива да забравяме и факта, че е трудно за властите в Ирак да признаят, че те имат на практика ирански анклав на своя територия и те не могат да окажат ефективен контрол върху част от своята територия. Разбира се, иракските власти е, трябва да спазват е, на всякакви хуманитарни международни закони и разпоредби, но е, много трудно може е, обстойно и детайлно да се направи пълен анализ на този проблем. Продължаваме да го обсъждаме с е, иракчаните. Трябва да гарантираме пред вас, пред депутатите на Европейския парламент, че ние не е, затваряме очи пред този много важен проблем. Благодаря ви. Благодаря, господин Тименс, за допълнителната информация. Мисля, че сега нещата вече са ясни. Има два погледа или две, две концепции за нещата, но, както казах, при всички случаи трябва да вземем всички мерки, за да може да се спазват човешките права, хуманитарното право да се прилага. Благодаря на комисията за отговорите и благодаря на колегите за въпросите. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Публично изслушване относно правата на човека в Шри... Шри-Ланка. Е, сред нас четирима представители на тази страна. Първият е, един екс, експерт Андрю Строун, който представлява Международната кризисна група. След това ще изслушаме Сунанда Деспа, Десприя, който е журналист и който е, е правозащитник. След това Антуан Жерар, представител на а който е координатор на, хуман... на, хуманитарна... на хуманитарната група тук в Брюксел, господин Дейвид Тир. който ще говори за отношенията с Шри-Ланка и даване на преферен... и преференциалните и преференциите, които са дадени на Шри-Ланка и условията за това. Затова ще дам думата на всеки един за десетина минути, за да можем след това да, да проведеме наистина една а, ист, истинска дискусия. Сега давам първо думата на господин Ендрю Стролайн. Много, много благодаря. Повече от 4 месеца откакто в Шри-Ланка има гражданска война и е, тя се води с силите на тамилските тегри. Е, от тогава милион, една четвърт милиони тамилски граждани всъщност са в а, е, лагери лагери, които са заградени с телени мрежи и военните са напълно готови да застрелят онези, които а, биха се осмелили да избягат. Това са всъщност ограничение на свободата на с... и на с... нарушение на националните и международни закони. Уси... Условията са изключително а, лоши, достъпа до вода, санитарни е, условия са под всякаква критика. Е, ООН, Върховния комисариат влагат много усилия за запазване живота на хората в тези вътрешни лагери. Как и къде ще бъдат пренасочени тези хора? Тези въпроси няма отговори. Бяха ни казали след 6 месеца, след една година, месец януари и нищо не се случва. Преди 3 седмици Коломбо каза, че правителството ще пусне 10 000 души в рамките на две седмици. Това очевидно не се случи. Оповестиха, че 10 000 е, ще освободят, но те всъщност са ги прехвърлили от един лагер в друг. Е, тази двойственост в обещанието на правителството е очевидно какво ще правят с тези хора. Ние не можем да им повярваме въобще на думите. В края на войната, и това са данни от ОНЕ. 89 хиляди вътрешно разселени хора, от които 10 хиляди имат връзка с тамилските а, тигри и бунтовници. Те се задържат именно на основание връзка. 5 хиляди души са успяли някакси да се измъкнат. Очевидно имали са пари или връзки, добре, че са го направили, или около 6000 отново са разселени. А, всичките данни, с които разполагаме, не са съвсем а, надежни. Около 2000, 264 хиляди души са задържани. Голяма част от тях нищо лошо не са направили, поне няма факти. Те са задържани в лагерите и не могат да излязат. А, нашата организация, Международната група за а, кризите, управление на кризите, всъщност никога не са получили разрешение да постигнат тези задържани, тези 10 000 души, които са е, по подозрение, че поддържат връзка или са били свързани с тамилските тигри. Всички а, е, тези хора казват, че а, е, могат да се върнат първо в къщите си, пък после да бъдат пренасочени това не се случва. Разбира се, те биха могли да отидат при своите близки, могат да живеят в други градове в Шри-Ланка, в други села и населени места, но те нямат възможност да излезат. Тези 264 хиляди души са преследвани за връзки с тигрите, с колко души всъщност са минали през е, наказателен процес. Нямаме възможност е, да проследим това, да проверим а що се отнася до хората в лагерите, повечето от тях просто нямат никаква представа, няма, няма процес, е, по който хората да получават информация дали е, изобщо правителството изпълнява мерките по проверка, кой е виновен, кой не, за да бъдат пуснати останалите да си отидат в къщи. В Вуния, е, в Седония имат е, режим на дневни е, разпоредби за напускане на лагера. Добре, да, ама ако те са минали през процес, който да им даде възможност да се ползват от този режим, тогава това е глупаво. Те биха могли да, е, да напуснат всеки момент. Значи това също не може да се разчита. По отношение на схемите за пренасочване на тези граждани, можем да кажем, че представителите на ООН е, по е, хуманитарните въпроси преди два дена ни даде един прекрасен документ. Мисля, че и колегата ми по-късно ще се спре на тази тема. И той каза, че е наистина наложително да се предприемат всички нужни а, е, мерки, да се а, изтегля част от хората от тези пренаселени лагери. Доброволно би трябвало да се даде шанс на тези хора да си отидат или по домовете, или при роднините, или просто да останат при, във временни жилища, просто да имат възможност да излязат и ако обичат да не стрелят по тях, когато излизат от тези лагери. Също така, във вторник, преди два дена, самия генерален секретар направи един изключително интересен коментар – Международната нашата група не е хуманитарна организация. Ние сме организация за предотвратяване на конфликти, а пък генералният секретар говори именно по този въпрос. Повече от една четвърт милион хора да се държат е, задържани без е, присъда, без обвинение, това е, е факт, който всъщност ще създаде следващия етнически конфликт в Шри-Ланка. Колкото повече се задържат хората в вътрешните лагери без присъда, толкова те ще бъдат по-резирани, по-гневни и вероятно ще съзрее един нов проблем, нова гражданска война в Шри-Ланка. Месеци, години наред нашата организация именно това казва. Сега вече ООН от най-високо ниво отпраща същото послание. Европейския съюз е, какво може да предприеме? Има ограничено директно въздействие върху правителството в страната. Говорихме, да, разбира се, за системата за преференции, но е необходимо винаги ясно, открито да се говори за е, факта, че е, затворените в лагер хора трябва да имат свобода да се движат веднага. Освен това всички е, хуманитарни организации трябва да насочат вниманието си и да информират. Журналистите също е, срещат трудности да коментират въпроса. На трето място демобилизацията, програмата за възстановяване на страната, разоръжаването се извършва само единствено с помощта на нашата организация. в Обединеното кралство сега разработваме програма програма, която нашата организация не играе роля и а, необходимо има национална правна програма за изпълнението на а, а, програмата. А, може би не е чак толкова добре. Добре е да се използва Международния червен кръст. А, и на последно място, но не и по значение, тези въпроси, този лагери не бива да остават вечни а, между другото, искам да кажа и още нещо. Всички държави членки, надявам се, че могат да а, участват, да изразят ясно своите а, ангажименти. Правителството Шиланка през месец юли написа едно писмо с а, изразяващо намерение за а, разселването на тези 70-80% задържани в а, лагерите беженци, но искам да ви уверя, че въобще процеса не е започнал. А, не, не може да се изпълняват а, програми по възстановяване, без да има и ясно споразумение и яснота, че тези средства няма да доведат до следващ е, много жесток конфликт в страната. Благодаря ви. Благодаря ви е, за вашето изложение. Вие направихте някои съвсем практически предложения, които можем да обсъдим. Ясно е, е, че настоящата ситуация ще се отрази върху дългосрочната перспектива за мир. Сега ще чуем изказването на господин Дешаприя, който е журналист е, и се занимава с е, човешки права. Изказване около 10 минути. Всъщност, през последните 6 месеца положението се промени за много активисти на, по човешките права бяха задържани в Шри-Ланка и за 10 минути ще се опитам да ви представя какво се случи след 19 май, кои са дългосрочните и краткосрочните е, решения, които Европейския парламент може да предложи на Шри-Ланка. Е, Шри-Ланка участва в процес от 30 е, години и всички въоръжени сили и силите на сигурността в правителството отговарят за убийството на журналисти. Не само силите на правителството, но всички военни групировки, включително и армията за освобождение от Тамул, отговаря е, за убийството на журналистите в Шри-Ланка до днес. През последните 30 години е, стотици журналисти са убити. 32, 34, които са в местни медии, са убити е, и Откакто това правителство дойде на власт, 34 журналисти е, бяха убити, стотици, от тях бях, е, стотици журналисти е, бяха отвлечени, хвърлени в затвора или заплашвани тези, които са били заплашвани или са хвърлени в затвора и поради това много журналисти напуснаха страната през последните три години, отидоха в различни страни на Европа. в края на май ситуацията като че ли се промени, обаче ако погледнем от 4 месеца насам 5 журналисти бяха отвлечени. Един от тях е много известен журналист в Шри-Ланка. Преди две години е, жена журналистка организира протест е, срещу отсъствието на свобода на словото в Шри-Ланка до това, че се стига до отвличане на журналисти и до отвличане на хора. Всичко това беше е, отразено в е, е, основните медии. Ако погледнете какво се случи в Шри-Ланка, повече от 34 убийства, но нито едно от тях не е разследвано открито, не е представен никакъв доклад за причините от, от, за тези убийства от страна на правителството. Но отново подчертавам, аз не обвинявам за това, че правителството е, обвин... е извършило всички убийства, но правителството трябва да разследва убийствата. Но правителството отговаря, че поради войната ние не можем да водим разследване. Е, министър на външните работи през е, е, миналия месец е, говори за убийството на бивш генерал, на бивш министър и често се твърди, че се но не хората, които са извършили убийствата на генерала и на министъра, са арестувани и тези убийства се разследват. А, а, всъщност, а, много атентати, е, е, при които са извършени убийства, са разследвани, но нито едно убийство на журналист не е било разследвано. Именно заради това ние настояваме пред правителството да разследва тези убийства. Срещнахме се и с президента. Поне, едно, поне един инцидент да бъде е, разследван и правителството по този начин ще потвърди, че наистина иска да има управление на закона в тази страна но, за съжаление, отново повтарям, нито едно е, убийство не беше разследвано. Тези безнаказаност, всъщност така се стигна до безнаказаност в Шри-Ланка. Искам да ви напомня какво каза правителството е, е, един е, ми, министър, който е военен говорител. е, мога да посоча пример за Е, атака за нападение срещу арабска страна. Нито един е, официален канал не го осъди, докато, официал... докато международните медии го осъдиха. Един министър е, заяви пред медиите, е, че някои журналисти са заплашени, но оказа, че не може да се направи нищо в името на свободата. И искам. Той каза, аз искам да унищожим тия копелета. Това каза министъра. И съвсем наскоро президента, е, брата на президента, секретар по отбраната, е, каза по телевизията, пред камерите, има две категории хора. предатели и хора, които се борят срещу тероризма. свободата на словото е унищожена в Шри-Ланка. Правителството не приема, че медиите имат независима роля в отразяването на ситуацията. А, а, има различни цифри за това е, е, колко тамулски тигри се борят за независимост, дали са 100 или са 300 хиляди. няма никакви независими доклади от е, тези райони а независимите медии са необходими за всяко демократично правителство. Ето защо е, смятам, че Европейски парламент трябва да прояви загриженост за ситуацията в Шри-Ланка и за това, което можем да направим в Шри-Ланка. Напоследък журналист от Тамул е, беше е, осъден на 20 години каторга 20 години каторга, само защото е, всъщност утраз... написа две статии за тамулските тигри. А някои от тях вече станаха министри и а всъщност журналиста, както вече казах, и е осъден на 20 години каторга за две статии. Е, и всички се борим за неговото освобождение. Аз е, ви раздадох е, нашите краткосрочни искания. Те са следните. Да се спре е, турмоза и да се спре отвличането срещу журналисти. Е, да има пълна и прозрачно разследване на всички е, убийства и всички е, е, заплахи срещу е, журналисти и техните семейства. бяха предприяти действия, но все пак трябва да се сложи на всяка форма на цензура в Шри-Ланка. В по-дългосрочен план Европейския парламент трябва да влезе в контакт с правителството е, и е, всъщност е, контролираните медии да станат публични медии. Ако искаме някаква дългосрочна промяна в Шри-Ланка, трябва да има промяна в медиите и те да станат обществена услуга дългосрочно ние искаме да имаме е, право на информация в Шри-Ланка, това да се включи в Конституцията, за да се съобразим с международните стандарти. И дългосрочно и краткосрочно бихме искали е, дългосрочни и краткосрочни решения, за да могат медиите в Шри-Ланка да бъдат свободни и демокрацията да се установи в Шри-Ланка. И е, накрая бих искал да говоря за е, лагери, за достъпа до лагерите. Е, аз в тези лагери има дори и деца, обаче ли, лидера на опозицията няма достъп до тези лагери. Членове на парламента обаче до сега не са получили достъп до тези лагери. Нито един независим журналист не е получил е, право да, получ, да посети тези лагери. А, е, на нас ни е необходимо действително да получим достъп до лагерите, за да опишем какво се е случило по време на войната. Е, какво се е случило с тези хора. Без свободни медии и без свободен достъп до тези лагери не можем да осигурим правата на хората там. Благодаря ви, господин Дешаприя. Вие очертахте и краткосрочните цели, и дългосрочните цели. Наистина, вие сте така Засегнахте проблеми с... ви имате много... Вашето отношение е много смело. Вчера обсъдихме същите проблеми с представители на Русия и в, и в Русия няма свобода на медиите. А сега координатора за хуманитарните дейност. Господин Антуан Жерар, имате 10 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че а, тук включвате и хуманитарното измерение на нещата. Аз няма да навлизам в подробности, тъй като двамата преждеговорищи а, навлезаха в подробности, представиха нещата както се. Аз ще дам нашата гледна точка и на звеното, ръководено от господин Джон Холмс. И слушахме изказвания по основните проблеми, по-специално положението в лагерите и възможността да се намери някакво устойчиво решение. Е, лагер, лагерите са претъпкани, особено в Маниформ. Както, каза, прежде, както казаха преждеговорящите, е, движение, възможността за влизане и излизане от е, лагерите е ограничения. И през август видяхме и кадри от а, разрушаване на някои а, от лагерите и по, и по, и по този начин просто не, положението става все по-лошо и по-лошо. От, от една страна, от условията, материалните изславия са много лоши, но както казаха а, двамата колеги, властите а, не, не е, полагат е, никакви усилия за ем, създаване на по-добри условия за живот на е, представителите на тамилите. Вярно, че бе, е, беха предприяти мерки на, на хартия, бяха, взет, бяха взети решения за прилагане на, на мерки, но ние трябва отблизо да контролираме ефективното прилагане на тези мерки трябва да се осигури възможност за, престъ... тамилите да напуснат лагерите, да имат свобода на движение, да могат да се върнат в семействата си. Господин Налин Паско бе в Шри-Ланка между 15 и 7 септември. представител на генералния, като, като представител на генералния секретар също бя в Шри-Ланка през септември. Аз тук мога да ви предоставя съответното прескомюнике, което съдържа резултатите от техното а, визита Заместник генералния секретар, както казах, беше, се срещна с министъра на външните работи и настоя на това широнкийските власти да изпълнат свой, поетите ангажименти като се спазват международните стандарти и принципи защото е, сегашното положение буди загриженост, но ние сме загрижени и за бъдещето. Шриланкийските власти бяха поели ангажимента да върнат по родните им места 70% от разселените лица. Но за, за, за, за сега обаче е, властите не са изработили план заедно с, в сътрудничество с международната общност и за това е, прилагането на, на поетите ангажименти става много трудно. Така че ние на, на най-различните срещи с представителите е, на официалните власти бяха, бяха приканени да споделят с нас със своите а, планове, своите идеи за съставяне на стратегически план за връщане на раз, раз, разселените а, лица. А, такъв план може да бъде изработен чрез а, подене на един а, задълбочен диалог, като се предостави свободен достъп до е, зоните на конфликта, бившите зони на конфликта, е, като се предостави също така достъп на тези лица, които са в лагерите до е, медиите. Госпожо председател, дами и, госпожа депут, дами и господа депутати, ние високо оценяваме конструктивния подход на Европейския съюз за подпомагане на е, разселените лица в е, Шри-Ланка. Шри-Ланка има възможност сега наистина е, да е, започне един процес на помирение и е, на демократизиране на, обществото чрез налагане на международните критерии и норми. За съжаление обаче не, не се наблюдава напредък в областта на мобилността и и ако това продължава, все, няма, няма да имаме възможност да продължаваме да предоставяме хуманитарна помощ на тази е, страна. Затова е, дон, донорите трябва не, не само да подпомагат правителството, но и да контролират а, е, а, властите на, на Шри-Ланка. Да, госпожо а, председател, Надяваме се, че ще продължиме диалога с европейските общности в този смисъл и в този дух. Благодаря на господин Жерар за неговото изказване. А, то, а той, той постави акцента на някои от а, специфичните аспекти на оказване на помощ. А сега четвъртият изказващ се ще четвърти ще се изкаже представителя на комисията, който ще постави акцента върху системата на преференциите. Господин Тиман също ще вземе думата от името на комисията по-късно. Благодаря, госпожо председател. Първо, преди да започнем с програмата GSP Plus или системата за референ... преференции, позволете да кажа няколко думи. Мисля, че не само това е становището на комисията, но и на Европейския съюз като цяло, а именно хуманитарната обстановка по отношение на разселените лица в лагерите, както колегата ни от ООН посочи, е неоспоримо най-важният проблем, който трябва да разглеждаме днес. Както знаете, генералният секретар на ООН много ясно изказа своето мнение на редица международни форуми по този въпрос. Расте тревогата е, и наистина сме се обръщали към нашите шри... колеги от Шри-Ланка. Наистина ли тези хора ще бъдат задържани безкрайно в лагерите, независимо кой от тях? Нашето мнение е, че задържането на подобен брой хора е неоснователно и е в конфликт и колизия с основни разпоредби на международното право. Освен това, ние много сериозно се тревожим за хуманитарното положение в страната. Може би един от най-важните проблеми, свързан с наскорошните събития, е факта, че нищо не се случва по отношение на този а, климат на ненаказуемост, който преобладава в Шри-Ланка. Наистина ли а, правителството сериозно иска да се обърне към а, тамилската общност? А, наистина ли иска да ги увери, че повече не са прицел? Ето защо обстановката е толкова критична там, не само сега, но по отношение дългосрочното бъдеще на страната тези а, негативни чувства, връжда, която съществува между общностите, е от изключително голямо значение. И на 31 а, август а, Дисанаяга, а, това е, е ужасяваща присъда за 20 години каторжен труд. И проблемите са свързани не само с този журналист, но и намеренията на правителството като цяло. Накратко. Не е нашето е, намерение да съдим шриланското правителство, но просто искаме да видим края на тези лагери за разселени лица и край на ненаказуемостта в страната. Шри-Ланка трябва да се върне към върховенството на закона и това може да се случи, ако почне да се изпълнява а, Конституцията и седмата а, промяна в Конституцията, седмото, 17-то изменение. А, искаме да бъдем ангажирани, но искаме правителството на Шри-Ланка да знае, че държавите членки, не само комисията, има и иск и много сериозни позиции. Изискваме колегите в Шри-Ланка не само да участват в диалог, но да ги убедим, че има проблем и че подобряването на нашите взаимоотношения може да бъде устойчиво само ако се предприемат конкретни мерки, за да се е, подобри е, положението в страната. Питахте ни за програмата Генерализирана система на преференции и JET СП+. Това е споразумение между Европейския съюз и развиващи се страни за допълнителни отстъпки по отношение на митническия режим с тези страни, интегриране и изпълняване на 27 международни конвенции. Ние решихме преди една година да стартираме едно разследване по отношение на ефективното изпълнение на три от тези конвенции. И, за съжаление, Шри-Ланка, въпреки че прие условията, при които системата за преференции се прилага, Шри-Ланка реши да не участва в това разследване или да не допусне на е, експертите на своя територия. При тези обстоятелства, окончателното решение на комисията ще се основава на онези факти, с които разполагаме. Като вземем решение, комисията разбира се ще отчете а, информацията предоставена от Шри-Ланка или други канали. По отношение на самото разследване, то ще приключи една година след началото. Това е правното искане, което значи средата на октомври. Пресата вече имаше възможност да види част от е, доклада, подготвен от тримата независими а, е, експерти, но комисията също подготвя свой собствен доклад и още веднъж а, е, очакваме реакцията на Шри-Ланка. Шри-Ланка ще има възможност да каже своето мнение по този доклад, разбира се. Комисията, ако вземе решение временно да оттегли системата. Тогава ще направим предложение пред съвета на министрите и ще се вземе решение дали временно да не се а, оттегли системата за преференции GSP+. Ако се вземе това решение, тогава 6 месеца по-късно то ще влезе в сила. Позволете да подчертая, че този инструмент не е наказателен. Той трябва да действа като инициатива, като стимул. Искам да подчертая, че дори и да се отегли инструмента, а при, ако правителството предприеме ясни мерки за да подобри обстановката и, и спази международните актове, тогава комисията ще има възможност да направи ново предложение. По отношение отново въвеждане на инструмента – и този аспект е част от нашето сътрудничество на правителството с Шри-Ланка и трябва да бъде част от една пътна карта за развитие на нашите взаимоотношения. Отбелязвам, че президент Раджапакт, както е, е назначил един екип от министри по отношение на това разследване, разбираме, че тяхната задача е да от, подготвят е, отговор на доклада, който подготвя на нашите три експерти. Трябва да кажем, че тази реакция се появява малко късно в разследването, защото ни остават само две седмици до края му. Подчертавам, че нужни са е, конкретни стъпки, конкретен напредък. И този напредък трябва да посочи, че Шри-Ланка е предприема предприява нужните стъпки, за да спази разпоредбата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на комисията. М- може би сега трябва да дадем думата на представителя на посолство на Шри-Ланка, който отново ще получи 10 минути за изказване, както всички останали преждеговоривши. Е, може би трябва да даде отговор на някои от изразените тревоги. Аз искам първо да чуя всичко и тогава да отговоря. Е, бих искал да отговоря накрая, след като съм чул всичко тъй като аз отговарям на половин час дискусия по поне четири обширни въпроса и както предварително ви помолих, бих искал да имам малко повече време, за да отдам дължимото на това важно изслушване. Добре. Аз трябва да кажа, че може би ще бъде добре да чуем вашето мнение до сегашния етап от развитие на е, дебата. Едва ли сте чул нещо ново? Обикновено е, е, се дават 10 минути за членове на парламента, които да направят коментари. А след дискусията ще ви дам пак време за отговор, ако желаете. Четири проблема се дискутират основно през последния около час. Позволете да започна най-напред с вътрешно разселените лица, защото се спомена, че това е най-важният факт, на който трябва да се обърне внимание. За съжаление, натъжен съм, че проблема с разселените лица тук се използва като едно средство. Мал, много малко се разглежда тяхното естество. И защо така се прави, госпожо председател? Да, има тревоги свързани с сигурността, защото с тези 280 хиляди души, които са в различните лагери. 10 000 от тях вече са признали, че са кадри на тамилските тигри, а има източници на информация от арестуваните, унези, които са предоставили информация за движението, вече идентифицирани. Вярваме, че все още остават няколко. Ще ви предоставя едно изявление от министъра за управление на а, происшествията и извънредните ситуации, което бе прочетен в Женева. Но една шеста от а, разселените лица са изнесени от лагерите. Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, това всичко се случи при по-малко от 4 месеца след приключването на терористичните действия в Шри-Ланка. Тези разселени лица не са необичайно явление. Тук разполагам с една карта, на която можете да видите различните държави, къде точно се намират тези лица. Виждам Азербайджан 600 000 Грузия почти 3000. Има много държави с разселени лица. Защо обаче сега се насочвате към Шри-Ланка, точно сега, когато според нас ние вършим много работа? Както вчера казах, при откриването на изложбата на тази тема става въпрос дали чашата е половин пълна или половин празна. Що се отнася до работата, която вършим, мога да кажа, че ние е, гарантираме, че разселените лица излизат от лагерите, някои се пренасочват след като се разминират териториите. Е, някои от тях, които желаят, могат да се върнат при семействата си. Ние, освен това, сме отправили покана към всички дали желаят да вземат някои такива лица и да настанат от, от себе си. Тези, от тези 280 хиляди, почти е, хиляда вече имат лични карти, а около 1500 вече са проверени. 100 хиляди остават, които ще излязат от лагерите. Грешно е да се каже, че правителството на Шри-Ланка нищо не прави за тези хора. Още искам да кажа, че тези, от тези лица 100 36 хиляди, които живеят в лагерите, са имали достъп до Международния червен кръст. Защо толкова се тревожите за разселените лица? времено Европейския съюз съвсем наскоро а, подпомага а, разселените лица. Искам да попитам, защо това правите? Когато международните агенции ни питаха да изграждаме подобни лагери. Искахме да се циментират, искахме да бъдат стабилни, а пък именно вие, международните организации, и вие ни казаха, че не трябва да използваме цимент, а сега вие ни обвинявате, че а, пода не е бетониран, не е циментиран, а ние го направихме. Защо? Защото поради неправилната преценка, която бе направена именно от вас. Господина, който говори от името на Международната група за кризите, каза, че не говорим с тези хора. А само една част, последната част от казаното от него – 55 НПО-та имат достъп до лагера. Как иначе вие си говорите с тези хора, ако нямат НПО-та достъп до лагерите? Ето тук имам друга карта на която са обозначени всички области Шри-Ланка, е, север, където сме вече взели решение как, кои ще разминираме най-напред, кафявите зони. Там има най-много хора, зелените са където има и обработка на земя, и малки стопанства. Така че хората ще трябва да се върнат по земите си, по фермичките си и да почнат да ги култивират. А кои са хората, които ние разселваме или пренасочваме на други места? Някои идват именно от тези територии, откъдето възникна кризата 96-та година. Тези, които са от Джафна, например, се връщат обратно в Джафна. Там е, ще трябва да бъдат във времени настанани във времени постройки, докато си възстановят къщите. Но когато кажете, че нищо не се случва, тогава мисля, че грешите. Ще се върна отново и към системата за преференции, но по-късно искам нещо да ви кажа по отношение на свободата на медиите. Господин Тиса Нагам беше един много добър наш приятел. Аз съм мой приятел също, защото и аз бях журналист. А, то, това лице е осъдено, защото написано две статии. Това бе казано. Не е вярно. Имаше съд, имаше присъда, която е, бе присъдена след 18 месеца е, дело. Едното се говореше само за написани три статии, пет години беше присъдата, а второто обвинение, че той се опитва да възбуди конфликти и получи 10 години, получавайки а, средства от тамилските тигри и това може да се прочете в неговото собствено свидетелско показание, своето собствено самопризнание. Е, защо, когато си поправя твое своите е, е, самопризнание, защо не поправи и този факт? Е, ето сега вече не може да се говори дали е, присъдата е неправилна или правилно. Тази същата съдебна система позволи на хората да излязат от, е, с помощта на армията от лагерите, а сега те се връщат обратно. Правителството в Шри-Ланка, да, има проблеми, не можем да го отречем. Кой няма проблеми? Но това е друг проблем. На последно място – Искам да отговоря а, е, на въпроса, който защото казва господин Пария, че живее в изгнание, тъй като живота му е заплашен. Госпожо председател, едно изявление от, господ... от доктор Тасим Муту, изпълнителен директор на Центъра на альтернативните господин Дежа Прия е отстранен от своят пост 2002 година. Той лично е върнал всички средства на организацията, които е обвинен, че е присвоил. Управителният съвет ще реши как точно да действа по отношение а, е, тази оставка. А, е, май 2009 година. Това е друг случай. Е, не, незаконно използвани средства от медиен представител, което води до скандал и разкритие на злоупотреба с много големи средства, в името на свободното движение на журналистите. Ето вижте какви лица идват да говорят пред вас от името на свободните медии. Обвинени, че са, представлявайки медийни организации, са присвоили средства и следователно са дискредитирани. Искам да насоча вниманието ви към този въпрос. Много ви моля, водете представители на шри-ланкската журналистика, срещу които няма подобни разкрития, които са чисти. Благодаря ви. Е, Благодаря ви. Благодаря, Ваше превъзходителство. Благодаря ви, че се вписахте и в рамките на определеното ви време. Аз Разбира се, уважавам а, желанието ви да се изкажете, но е, нашите колеги също имат право да се изкажат. Господин Мартин, имате думата. Първо, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря и аз на всички изказващи се, които благодарение на техните изказвания имаме вече много ясна картина за нещата. Ние сме много загрижени за положението на човешките права в Шри-Ланка. За това бяхме а, приели резолюция, проведахме изслушване миналата година. Мисля, че ние като комитет не взимаме страна, ние сме на страната на човешките права. Не, ние не, не, не решаваме кой е прав, кой е крив от там, там, тамилските тигри или е, правителството, а искаме да има напредък аз мисля обаче, че правителството на, Шри, на Шри-Ланка не се възползва от а, случая да започне наистина един процес на помирение в а, страната. Защото начина по който тамилите, не тамилските тигри, а тамилския народ е, бива третиран е води до недоверие към правителството. Така че просто бе, бе, бе пропусната една чудесна възможност. Ни слушах казаното от господин посланника, но много е трудно за ОНЕ, за Европейския съюз, за други правозащитни организации да имат достъп до лагерите, да имат обективна информация и много, много, многократно е бил забраняван достъп до лагерите. Така че не, не, са, не се дава, не, не, не е предоставен достъп и на приятели, на роднини, на разселените лица. Не считам, че се, прави, се правят истински е, усилия за улесняване живота на хората, независимо дали те са били свързани с е, тамилските тигри или не. Просто това е е, бил, било е така един опит да се преместват хората, за да, се, за да няма концентриране на тамилската етния в една част от страната. Що се отнася до е, свободата на словото? Е, обвинения, това, че журналисти са били финансирани от тамилските тигри, това не, е достойно, не са достойни този вид твърдение. Аз мисля, че е, ние като Европейски съюз същевременно много не, не, не реагирахме достатъчно бързо. Мисля, че трябва да си, да си послужиме по-активно с а, инструмента ГСП+. защото ето съм, съм, съм, самия, самия факт, че, сами, че властите са отказали да сътрудничат с разследващите, с представителите на разследващата комисия на Европейския съюз е достатъчна причина да бъде отменена тази система. Колкото до, до самия доклад, никой не го е виждал, включително моето правителство твърди, че не го е виждал. Така че аз мисля, че ние незабавно трябва да оттеглиме системата за преференции на основата на тези обстоятелства. Благодаря ви. А, благодаря ви, че ми давате думата. На свой ред е, бих искала да се върна към вътрешно разсегнените лица. Е, както току-що беше казано, ние все пак получихме доста подробна информация. Чухме какво каза и е, представителя на посолството на Шри-Ланка. Няма никакво съмнение, че е изключително важно да започнем да действаме преди периода на мусоните и отново да поискаме правителството ООН и УНИЦЕФ отново да получат достъп. Господин посланникът каза, че много хора са били освободени, но аз разполагам с доклад на Amnesty International, по силата на който през август 800 са били освободени, обаче те не могат да се върнат по родните си места. Те са насочвани към райони на висока сигурност по военна охрана. Е, търсили ли се някакво дългосрочно решение на този проблем? Хубаво е да бъдат освободени хората, но е добре да могат да се върнат и породните си места е, в монастири или е, не в монастири или някъде в религиозни общности. Освен това чух, че много журналисти са преследвани, убивани дори в Шри-Ланка при пълна безнаказаност за извършителите нещо подобно на Русия. И навсякъде по света ние трябва да се борим срещу безнаказаността и трябва е, правителството на Шри-Ланка да започне разследвания, за да разбере кой се крие зад тези убийства и е, може би трябва да, допъл... да допълним искането си към правителството и да го помолим специалния докладчик за медиите е, е, е, да, да, да даде доклада си. Ние чухме много изказвания, това, което каза представителя на пресата е важно, защото от 30 години тече конфликта с тамулските тигри. Това е много е навредило на страната и е, правителството е, трябва да престане да мисли, че всички онези, които по някакъв начин са свързани с е, тамулите, е, са терористи или е, предатели. Трябва да се замислим върху причините за конфликта, за да се търсят решения. По този начин ние разбираме дебата в парламента. Ние не сме едностранчиви. Ние искаме по най-добър начин да обслужваме каузата на гражданското население и на хората като цяло. А, благодаря ви. А, госпожа е, Лок Билър е, спомена партията на власт в Шри-Ланка и за е, достъпа до този район за представителя на ООН в Шри-Ланка. Сега бих искала да ви предложа да чуем нашите гости и тяхното мнение за дискусията, която водим и евентуално да чуем и представителя на комисията. Разполагаме с още половин час. Е, надявам се, разбира се, всеки да бъде кратък в изказването си. Започваме с господин Стролайн. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Доста споразумения и съгласие има в залата и света, всъщност, по отношение на този проблем за разселени лица. По отношение на медиите и свободата искам да почетая един интересен факт. Не само, че засягаме тази тема в Шри-Ланка, господин е, е, е, посланник, вие решихте да атакувате един журналист, което всъщност доказва неговата теза. Но да се върна отново на вътрешно разселените лица. Посланникът посочва, че една шеста вече са изнесени от лагерите. Интересна цифра, интересна данни. Не съм ви е срещнал никъде е, всичките публикувани изявления на правителството съм е, е, прочел. Може би трябва да си добавя вашите данни към моя списък, защото тази данни ги нямаше в изявленията. Защо посочвате Азербайджан и Грузия? Те са от 1994 година. Да, разбира се, че се занимаваме и с тези въпроси и сочим с пръст, както вие казвате. Разбира се, нашата група работи и с Грузия, с Азербайджан и в понеделник излиза един доклад за Нагорни Карабах. Отново във фокуса на вниманието е този проблем. 1994 година е годината всъщност, е, от когато се появиха тези лица. 15 години, може би ще видите, че е, лагерите са там. Защо? защо не искаме бетонни лагери, защото никоя международна общност не иска тези лагери да съществуват вечно. Ясни са ми отговорите на въпроса. Хиляди поменахте хора, които са проверени от сигурността. Може ли отново да ни кажете този, тази данни, защото не можах добре да разбера. Защо са тези 10 лица? Защо след като са проверени, те не могат да излязат от лагерите и да се отидат вкъщи? Защо са все още затворени? Защо ги държите под стража? И това са основните въпроси. Разбира се, освен това искам и да призова още веднъж вниманието ви към факта, че един журналист е атакуван именно защото се позовава на правото си на свобода на словото. А това е ролята на журналиста. Благодаря ви. Госпожо председател, Mm. Ваше превъзходителство, не сте се включил микрофона. Бихте ли повторил това, което казахте? Не можахме да чуем. Всъщност, остана, оставени сте с впечатлението с нещо, което не съм казал. Не съм казал е, за журналиста, за който се говореше. Аз не съм говорил за писането. Аз исках да обясня е, че е, в този член много удобно беше забравено, че той е получил пари от е, е, терористи. Не знам е, какво ще кажете вие в тази част на света, ако Алкайда прати чек на медии тук. Ако е необходимо, ще ви дам време за отговор накрая. Но в нашата организация ние сега ще чуем следващо изказване от името на господин Дюшап. Благодаря ви. Бяха повдигнати няколко въпроси по отношение на сигурността не могат да бъдат е, пуснати лицата заради е, основания за сигурност. Бившия посланник, мога да се позова на него, той през месец май участваше в Женева на една сесия, който организира компанията срещу резолюцията на Европейския съюз. След това той бе освободен и ето какво написа миналата седмица. 10 до 20 хиляди, може би, има, които а, симпатизират. Какво ще направим а, с тези 200 хиляди, на които никой не симпатизира? Как ще ги пуснем веднага? Този журналист ти се нагавам. Процесът срещу него беше напълно погрешен. Той бе подложен на драконови мерки. Абсолютно недемократичен закон бе приложен, през, който беше в сила на 80-те години. И той самия казва, това е недемократичен закон. Това самия той каза, самия журналист каза и това се прие като а, е, факт, който бъде, може да бъде насочен срещу него в хода на делото. А, за колко пари става въпрос? За хиляда долара. За какво е използвал парите? За да отпечата списание, да си напише своите две статии. С други думи, обвинен, че е получил пари от тигрите, за да си публикува двете статии и да отпечата в списанията. Той не е убил никого, не се е въоръжил, не е проповядвал а, бунт и а, единственото, което е правил, е, че е публикувал списание. С това са думи на директор на правителствената служба в Алджазира. Казва обвинение, защото е написал две статии срещу правителството. Това са думите на представител на правителството. 20 години а, принудителен труд. Това му е присъдата. Само за две статии. а онези, които са виновни 400 полицаи, сега днес са министи. Ето това е пример за политически съд. Едно е обвинението срещу журналиста. 2004 година двете статии, които той е написал. Нищо повече не се е случило. А в свидетелските показания пише, че тези две статии не са били в никакъв случай подбуждащи конфликт, което означава, че процесът е несправедлив и не е правилен. По отношение на сигурността на разследените лица. Вчера имаше данни от специалните полицейски части. 20 000 а, разселени лица избягали от лагерите. Кой отговаря за това? Как е възможно правителството да не може да ги пусне поради е, основание за тяхната сигурност, а пък 20 000 изведнъж да вземат да избягат от лагерите? Това а, е информация в един вестник, който определено не е насочен срещу правителството. Това не са бедни хора. Тези разселени, разселени лица са депозирали 500 милиона рупи в банката. 21 хиляди банкови сметки са отворени от разселените лица, за да могат да си внесат парите. Следователно, след като те имат пари, те могат да се върнат обратно при своите близки, след като бъдат разминирани зоните повтарям, 500 милиона рупи са депозирани в банките от тези хора. И е, аз това не мога да го приема, че се държат по, на основание за тяхната сигурност. Защо генералите не ги пускат? Това са въпроси, които правителството трябва да даде отговор. Нека нашето правителство да докаже дали е, средства са присвоени от свободното движение на медиите. Нека да го докажат. Мога да посоча стотици е, статии, но във всеки случай няма да атакувам никого. Вестниците може да, се, да пишат всичко, но в е, съдилищата трябва да се докаже дали има извършено правонарушение или не. Бих искал да има конструктивна дискусия с правителството, с президента. Трябва да продължим нататък, да забравим тази брутална война. Трябва да има помирение, трябва да живеем заедно. Затова не искам да обвинявам никого. Ако искаме да продължим напред, искаме да разберем кой уби генералите, кой убива хората, кой е виновен за всичко това. Искам тези въпроси да отговори правителството. Благодаря ви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 сесия на Общото събрание е, може би, най-големия международен форум. И там представителя на Шринклака каза, в момента цитирам, едно един от най-важните ни приоритети е, е да осигуриме по-добри хуманитарни условия за разселените лица, е да, да, им, да, да да им позволим и осигуриме връщане в техните семейства, както и живот, който да е достоен и да е, е в съгласие с международните норми. Ние приветстваме този вид, тази декларация, това изказване – и наистина бихме искали, бихме приветствали шиланкийското правителство да продължи да прилага международните критерии и стандарти в областта на човешките права и хуманитарното право. Струва ми се обаче, че самите лагери е, за разселени лица поначало са лагери, които са замислени за да бъдат временни. През последните 17 години съм работил в тази област и съм е, посещавал много от е, подобни лагери. Е, ние настояваме на това, че, че това са временни лагери И тук ще се позова на основните принципи на ОНЕ за е, разселените лица. Това са принципи, които бяха приети през 1998 година. Тези, на, на, тези на, на, насоки бяха преведени на различните етнически езици, за да могат да бъдат разбрани от различните заинтересовани лица, които трябва да се, да се придържат към тези насоки, включително и шиланкийското правителство. И, и още нещо, може би и комисията споделя моите виждания в тази област. Много е трудно, когато работите като хуманитарен активист, да работите в подобни условия. Вие никога не знаете дали ще ви се да, да се предостави достъп до лагера, дали всъщност в работата, която вършите, служи за на нещо, за нещо. И тези, които предоставят средствата, се, е, са всъщност пред една дилема. Така че ние трябва да Е, трябва да намерим начин да, да, да решиме, защото става дума за една етическа, хуманитарна дилема. Благодаря ви много. Вярно е, прав. Е, прав сте, че положението наистина е нетърпимо, не, неприемливо. И шриланкийското. Шир, правителство не осигурява достойни и приемливи условия за работа на хуманитарните работници. Включително и на представители на ООН, а от своя страна ООН е, разкритикува и отправи протести. Може би комисията иска да вземе думата. Благодаря да. А, да, е извинявам. всъщност, а, а, а, ние чуваме за документи, които трябва да са обществено достояние, без да са. И аз мисля, че ще бъде от полза за всички дискусията да бъде такава, че да можем да и се доверим. Аз е, високо оцених това, което чухме от господин Тир от името на комисията. Господин Тиманс иска да каже нещо. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да кажа, е, както е, моя колега току-що каза, Европейската комисия изцяло подкрепя призивите за незабавно освобождаване поне на мнозинството на вътрешно преселените, които се намират в е, тези е, лагери, незабавен достъп на хуманитарните организации е, до е, тези лагери. Е, от, от е, ние няма да се ограничаваме само с вътрешно преселените, защото имаме сериозни тревоги и за други факти, свързани с спазването на човешките е, права. Е, например, отвличането и извън съдебни убийства, при които има дори мъчения и това е заплаха срещу свободата на словото и свободата на печата в Шри-Ланка. Има случаи, при които за наше дълбоко дълбоко съжаление, е, е, разследващите комисии, които бяха назначени от президент на Шри-Ланка през 2006 година, преустановиха работата си е, и техния мандат не беше продължен. Тази анкетна комисия не публикува никакъв резултат. Ние много добре се спомняме и си спомняме, че е, хуманитарен работник е, беше убит в Шри-Ланка и продължаваме да се надяваме, че тази анкетна комисия е, ще се отчете публично за свършеното от нея. Естествено, ние съжаляваме, че продължава да съществуват разпоредби, свързани с изваредно положение и освен това Комисията по човешки на права не, не можа да продължи работата си и за това ще кажа, че положението на вътрешно преселените е най-непосредствената ни тревога, но все пак ние се тревожим за човешките права и тази тревога отива много по-далеч и в много по-широка степен покрива отговорността на властите в Шри-Ланка. Сега ние се надяваме, че когато се сложи е, край на гражданската война, ще има сериозни свидетелски показания и е, Шри-Ланка ще е, започне да действа колкото се може по-бързо. Е, бих искал да дам възможност и на колегите ми да кажат е, нещо. Да, заповядайте. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Като изслушах е, добрия си приятел, е, господин посладника, е, си мисля, дали не разбираме всички, че това е проблем и не става въпрос само за защитаване на добра установени позиции. Няма нужда да, да спорим по фактите, трябва да поправим проблемите. На второ място, не бих казал, че нищо не се прави по отношение на лагерите. Нито пък съм казал, че не е трудно да се работи с толкова много хора, но както бе посочено, защо е необходимо да се работи с хората? Защо не ги пуснам да си ходят? Проблемите, с които виждаме, са първо. Някои наистина са изведени от лагери, но не са пуснати на свобода, защото са преместени в други лагове. лагери. На второ място. Не всички, но някои. Идва монсонния период. И тогава вече говорим за сериозните влушени условия в лагерите. На трето място. Не всички зони, от които идват хората, са минирани. Разбираме, че няма какво да ги спре да се върнат в определени територии на страната. Разбира се, не. Никога не сме имали същите проблеми за достъп в места като Азербайджан или Грузия. Това са страни, които аз самия познавам много добре, макар че не бива да правим сравнение. Не трябва да обвиняваме международните НПО-та или Червения кръг, е, кръст или ООН. Е, напротив, това са организации, които винаги са подпомагали. Ние сме ги подпомагали, но искаме да направим и своите собствени проекти по отношение на лицата, които ще се върнат по родните си места. И се надявам, че правителството именно това ще направи. и Ще даде визии, така че да могат нашите граждани да отидат на място и да помогнат. По отношение на хуманитарния проблем, мисля, че не трябва тук често да коментираме доклади, които се появяват в пресата твърде често. Разбираме, че повече от 30 журналисти са убити през последните 4 години, а около 70 са в изгнание, доколкото зная. И това е най-високия брой журналисти засегнати от всички държави, за които говорим. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на комисията и на представителите им тук за много информираните ви коментари. И наистина очаквам официалното публикуване на вашия доклад с голям интерес. Трябва да разгледаме резултатите от това интересно изслушване, разбира се. Благодаря на всички вас, които дойдохте и ни запознахте с вашите познания по този въпрос и предоставихте много сериозна информация. господин посланник. Да, но бихте ли бил много кратък? Благодаря ви, госпожо председател. Аз казах вече какво мислиме за е, разселените хора, така че няма да се връщам към това. Е, както ви казах, предоставих ви документ, е, госпожо председател, има и, има и е, копия, които биха могли да бъдат е, раздадени на депутатите, които се интересуват от това. Много съм тревожен, много съм а, е, а, е, очуден, че а, от начина по който вие реагирате. Ние ние поемаме отговорността за нашето население. Не защото вие искате това от нас, а защото а защото ние се искаме да се грижим за нашето население. Много, много ви моля, след като вярвате на всички, вярвайте и на нас. Но не, не, не, не, не, не взимайте предварителни решения, не, не предрешавайте нещата. Това беше първото. Второ. Господин. А, Трир направи едно много логично изказване, което всъщност подкрепя казаното от мене. Само 1500 долара. Господин Десаприя, не, не, не, не, не според мен, а според а, о, организацията смята, че това, че, че, че може да взима пари за писане на, а, между, на а, статии прещу правителството, но ако тук някой напише антисемитско, антисемитска статия, как ще реагирате вие? Много ви моля, ако можете да приключите, защото и аз бих искала да разполагам с две минути. Е, не, не искате ли да говоря за човешките права? Така, човешките права. И с това, и с това ще приключа и ще ви изпратя е, моето изказване в е, писмен вид. Що се отнася до системата ГСП, че властите на Шри-Ланка не са направили нищо. Мога да ви заявя, госпожо председател, че а, правителството не се ангажира с разследването по принципни причини. Ние, ние казахме, че, е, че ще работиме с комисията по, по, три, е, по три насоки. И какво направи е, Европейската комисия? Организира две много скъпо струващи заседания тук, тук в Бруксел и в Шри-Ланка за, за е, обсъждане на подробности. Така че ние, ние обаче изработихме един много важен документ за човешките права и ще продължаваме пък да работиме по въпроса на ГСП+. Съжалявам, е, че е, ще ви разочаровам, но няма, ние няма да отговориме на доклада на, експерта, ще, на експертите. Ще продължим да работим с Европейския съюз, с Европейския парламент, с Европейската комисия защото какъв е, какъв е прага? 4%, 5%, 50%, 80%. Като че ли просто няма, няма репери, няма е, жалони. Тоест, колкото до нас и ние като, вла, като власти можем да го направиме. Ние сме взели ние сме взели решение, ще продължим да работиме с комисията по проблемите свързани с ГСП+. Ще направим всичко възможно да е, да превъзмогнем трудностите, да поправиме грешки. Извинявайте, така че, госпожо председател, в заключение искам да ви кажа, че докато този комитет, този парламент е, проявява уважение към нас, ние ще продължаваме уважение към вас и ще продължаваме да работиме с вас. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ме поканихте и ми позволихте да взема думата. Благодаря ви, получихме една изчерп... изчерпателна информация и начин по... по който трябва да работим в бъдеще и слушахме и, и мнението на комисията относно проблемите свързани с разселените лица, задържани в лагерите и начина по който поетите ангажименти трябва да станат действителност. Знаеме, че Проблема с свободата на словото се поставя в много страни. Трябва по някакъв начин да се намери начин е, журналистите да получат е, закрила. и да се направи нещо за, тази, за това население, което няма е, реален достъп до обективна информация. господин посланник, наистина във всички страни, в. Е, света има проблеми с е, човешките права, Европейския съюз има е, връзки с много трети страни, където проблема се проставя, включително Азербайджан, както вие споменахте. Бих искал да ви отговоря от името на господин Мартин той е, не, той, не, той, той не каза и нямаше намерение да казва, че трябва да се остават хората да е, експлодират е, върху минирани е, терени. Аз го познавам прекалено е, добре, за да знам, че той не би казал такова нещо. И вие казахте, че се, се, вашето, вашето правителство трябва да вземе предвид насоките на ООН за спазване на човешките права, дори когато е, става дума за борба с тероризма. Ние всички се борим и всички искаме да се борим с тероризма, но това не трябва да става в ущърп на човешките права. Благодаря ви и за е, анг... това, което казахте по повод ГСП+. Сега 5 минути почивка и след това продължаваме заседание при закрити врати.